би това ще е и най-добрият път. Така ще се разрешат всичките ни проблеми. Да се откажем. All the problems except the one it is aimed at to solve. uh, uh госпожа Москардини. Благодаря, господин председателя. Проблемът е много деликатен, затова и комисията е днес сред нас. Господин комисарят е тук. Наистина, трудно можем да разберем, защо ви е трудно да разберете въпроса на господин Каспари. Той е съвсем основателен въпрос. И това е един въпрос, който е, се задава и от останалите оратори, които говориха днес. Господин комисар, не за първи път парламентът иска да посочи пред вас, пред комисията, че ние всъщност съвместно се опитваме да извървим е, по една нова пътека. Въпросът е, докъде можем да постигнем споразумение, да го договорим? Тук не става въпрос само за легитимност, а за необходимост. В противен случай просто няма да си изпълним задачата да представляваме гражданите. Ние не отстояваме предложения, ние просто искаме да постигнем конкретни резултати. И нека да не се крием. Казахте нещо, към което напълно мога да се присъединя. Това е проблем, който се а, разглежда а, редица пъти вече от парламента. И в крайна сметка не се постига нищо и отново се връщаме на предишната позиция. А, хора от различни политически фамилии сега в в сегашната криза осъзнават, че може да се постигне онова, което е постижимо сега за Европа и за нашите държави. Така че какво не е правил СТО? Какво са направили институциите, за да лобират СТО, така че да се постигне резултат, благодарение на който Китай да промени поведението си. Това случило ли се през последните десетити на години? Дали това ще се случи сега с държавните поръчки? За съжаление, Европейски съюз рядко прави правилните стъпки и се получават по този начин погрешни резултати. Един пример искам да ви дам. Малко отчаян. Ние 30 дни предоставихме плащане. Господин комисар, знаете, че големите монополи, монополи в рамките с това изискване 30 дена плащане какво направиха с цените. Качиха ги и поставиха под натиск своите доставчици. Ние сме против подобно подобен монопол, но монополите съществуват в Европа. Различни правила, различни закони действат в отделните държави членки. Има различен контрол върху обществените поръчки. Трябва да започнем с основите на сградата, а не с покрива. Трябва да изградим съвместно условите, е, основите парламента, съвета и комисията. Благодаря. Фанк Пруст от НП има думата сега. Oui, monsieur le monsieur le président. Господин комисар, господин председател, уважаеми колеги, съвсем накратко ще се изкажа, но понякога наистина човек си започва да си задава някои въпроси. Аз смятам, че ние имаме задължение за постигане на резултати. Ако сме си заели с този въпрос, то е защото сме установили, че има някакви проблеми. Минали миналият път. Е, проведохме изслушване с е, редица предприятия, които се опитват да работят на световния пазар и е ясно, че в момента има част от системата, които не функционират правилно. И ако не реагираме по някакъв начин, то ще дадем право на евроскептиците, които твърдят, че Европейския съюз не помага, а пречи и то пречи на създаването на работни места. Така че, както каза и колегата Кристофър Фернер, въпросът не е дали трябва да изберем член 6, 8 или 10, а нека, моля ви, намерим някакъв начин да изпратим послание на света и ясно да заявим, че епохата, в която ни Европа беше наивна и в която беше отворена за всички, време е най-накрая да дадем някакво послание, че този период е приключил бързо развиващите се държави, дори и Съединените щати, когато погледнем тяхното поведение, смятам, че наистина сме длъжни по някакъв начин да реагираме, да намерим някакви инструменти, с които да защитим нашите интереси и европейските предприятия, които трудно могат да навлязат на редица пазари днес. Така че, още веднъж, с ваше позволение, смятам, че и ние като парламент и Европейската комисия сме длъжни да намерим най-добрите начини за защита на нашата економика и разбира се на работните места в Европа. Благодаря ви, господин комисар. Имате думата. Благодаря. I'll try to be very open with you. I, At the start of this... С началото ще бъда съвсем честен пред вас, наистина не ме привличаше много едно подобно упражнение. Не е по нрава ми. Мишел Барние беше по-скоро склонен към подобно действие. Ние седнахме заедно, подготвихме съвместно предложение и поради необяснимо обстоятелство, да все още разбираме, че ако той отговаря за споразумените държавни поръчки, пък аз отговарям всъщност за обществените поръчки. Странни неща се случват. Но, имайки предвид онова, което става в реалния свят, все повече се убеждавам, че наистина трябва да разполагаме с един подобен инструмент. Ще ви дам няколко примера. Сега водим а, преговори с Канада относно споразумението. С тях надявам се, че през предстоящите седмици ще можем да приключим този процес. Ние имаме много конкретен интерес на техния пазар на обществени поръчки – И този техен пазар беше доста затворен на федерално и на държавно ниво. Тоест съвсем трудно беше да се водят преговори по този въпрос. Трудно се преговаря с федерална държава, защото проблемите са на две нива. А вие ще се сблъскате с този проблем и когато водим преговорите с САЩ. Също има федерално и щатско ниво. И Резултата, до който стигаме с Канада, според мен е добър. Може би ще направим сериозен проби в областта на пазара на обществените поръчки, но трябваше да си платим за това да знаете. Защото не може да искаме нещо от вас обществените поръчки, ако ви е отворен пазара ми. Ако искате тази играчка, вземете си я, обаче в крайна сметка всичко се плаща. Така тъкат преговорите не може да се получи даром. Дори и аз, между другото, трябва да кажа, че аз твърдо вярвам в пазарите, господин Филднер. Съвсем логично ми изглежда, че трябва да има реципрочност цялата работа. В противен случай просто трябва да платите и те ще го получат даром. Според мен това не е съвсем справедливо. Друг въпрос, който бе зададен Извинете, не мога да прочета името ви, но ви виждам. Е въпроса с тези световни вериги доставка. Предложението, което правим, се основава на 50%. Много ниска е ставката. 50% каквато и услуга да е, и ако дружество от е, трета страна доставя стоки в Европа, когато има 50% от местно съдържание, няма проблем. Тоест, е, тогава е, всъщност виждате, че за местно съдържание сме заложили доста нисък прак. Обикновено този прак е по-висок. Тоест, търсим се най-ефтиния доставчик, но въпросът е да не се надминава тази 50%. Системата е много отворена. И мисля, че това трябва да се направи на едно ниво, което не е прекалено високо. Е, винаги трябва да се тегли някъде чертата и цялата дискусия 47 или 52 и така нататък, това наистина е смешно, когато става въпрос за международни доставка. Но 50% е съвсем разумен прак и е много нисък. Сега, по самото предложение. Според мен то е съвсем разумно предложение, не само защото съм, не съм го правил сам аз. Защо мисля, че е разумно? защото тук има комбинация между глобален подход и подход, подход по конкретен случай. Това е шести член, 8 и 10 и вече са по-глобалните членове. Сега, какво казва шести член? Много хора казват следното. Вие давате възможност на държавите членки да вземат решение да приемат или не е, една оферта. Ами, това не е вярно. Това не е само на ниво държава членка, но а, на, на ниво възлагащия орган, на възложител. С други думи, ние трябва сами да разгледаме комисията да вземе решение дали ще се забрани или не, а не държавата членка, нито възложителя. Между другото, за това се поискаш и този брой – за да може в крайна сметка да се стигне до а, работещо решение. А, едностранно можеше да се вземе решение относно условия, които ще се установят на европейско общностно ниво но на ниво държава членка условия, които се изпълняват или е възлагащ орган, ами тук малко се опасявам от този въпрос. Трябва да се разработи съответните правила, практика на ниво комисия. А глобалният подход също е в предложението. Ние можем да стартираме разследване в конкретен отрасъл, сектор. Мисля, че 8 член съвсем ясно се казва, че когато има и редица случаи, това логично води до подход към самия отрасъл, към самия сектор и се провежда съответното разследване или проучване. Това е добър баланс, според мен, защото от една страна имаме подход, който се основава на принципа на субсидиарността но с определени ограничения. Казваме, ако обаче случая се превърне в обща тенденция, тогава комисията трябва да разгледа случая на ниво Европейски съюз. Не защото е конкретен специфичен въпрос и проблем, който възниква в Словакия или в Франция, изведнъж трябва да мобилизираме цялата си артилерия и да забраним всичко. Тоест постигаме баланс между двете страни. Ако искаме да променим този баланс, е добре, ще водим дискусия. Очаквам вашите предложения по този баланс. Но ето, виждате, че това е вече въпрос от една страна на отделните случаи, а от друга страна на общата тенденция. С готовно ще, ще разгледам възможните предложения за изменения, но според мен би било добре да се подготви доклад от Европейския парламент, в който се казва, ето това и това мислим по този въпрос, това е предложението, което правим ние за промяна и така нататък. И тогава вече ще бъдем готови за дискусия. А сега нямаме предложение никакво от Европейския парламент. Ние сме направили нашето предложение. Много е подробно. Включили сме много аспекти, много усилия сме вложили в него. По същия начин въпросът е свързан с директивата за комуналните услуги. А, ако имате друго становище, друга позиция, добре. Но мисля, че парламентът трябва да подготви своя доклад. Аз съм готов да променя нещата, при положение, разбира се, че ще се разберем с Мишел Бърние, но защо пък не? Е, нашите служби ще работят по този въпрос. Моля ви, подгответе доклада и след това ще можем да дискутираме с вас, а също така и с съвета. Но разбира се, има, трябва да има аргумент, принципен аргумент, както е, господин е, Фелнер заяви преди малко. Това е принципен въпрос. Трябва да имаме принципи, но не твърде много, защото в противен случай живота ви хич няма да е лесен. А освен това, не чух основания, значителни основания, сериозни основания, защо да не можем да въведем в изпълнение предложението. А може би ще ми ги изпратите, но както казах, готов съм да променя баланса между 6 член, 8 член. Готов съм да го направя, но а, нека да видим а, какво мисли мнозинството. Мисля, че е необходимо да има такъв инструмент. Мисля, че а, могат да се излекат ползи от това. В противен случай можем да се говори за протекционизъм, но аз не съм протекционист в Европа няма възможност да се изключи нещо от пазарите възоснова сигурността. Нямаме никаква възможност да направим това. Или защитата. Е, различни държави членки имат е, различни определения на това какво е сигурност. Мисля, че на ниво Европейски съюз трябва наистина да опишем това какво, какво защитаваме. Изключително важно е какво ще забраним, какво не е, може би се сещате за какво се сещам и какви примери можем да дадем. Вярваме в отворения пазар. Добре де, ама наистина ние също така трябва да имаме правото да кажем някои неща могат да се направят, други са неприемливи, иначе ще бъдем прекалено наивни. И примерите, които аз давам, са едни общи примери и ако бяхте на преговорите, тогава им бяхте чули, Даниел, щяхте да се съгласите с мен. Наистина, е, не е честно, ако трябва да, да платим. Thank you very much, Commissioner. This was an excellent exchange. Благодаря ви, господин комисар. Това беше един отличен обмен на мнения. Ще се видим следващия път.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 Christiana, thank you for coming. Now, folks, I have still some work to do before the end of this meeting. Така остава ни още малко работа преди края на заседанието. Остава ни още работа. Следващата точка в дневния ред е точка 16 изменение на директивата относно качеството на горивата и на директивата за невъзобновяемите източници. НВИ е водещата комисия под това законодателно предложение, а ние даваме становището си на комисията по околна среда. Нашата докладчик тук е госпожа Жозеф Андрея Барея, но тя не е тук, ще я замести Бернт Ланке. Днес имаме размяна на мнения по този въпрос и дам думата на господин Берт Ланген. Благодаря, господин председател. Да извина Жозефа е, за това, че не може да присъства. Имаше проблем с полета и не можа да присъства поради тази причина. Скъпи колеги, за какво става дума в тази директива? От една страна въпросът е, за квотите квотата за биогоровата, които сме е, заложили 10%, дали да остане тази е, ставка или да бъдат е, редуцирани. Предлага се да бъдат редуцирани с 5, на 5%, тъй като аргумента, че е, е, такова производство всъщност е, е се използва като е, е, хранителен продукт е, в земеползването, води до опасението, че Е, тази аргументация на комисията е, аз поделям, но е, трябва да видим дали с това ограничаване до 5% няма да ограничим инвестиции в биогорива от първо поколение. Оттам трябва да помислим дали да не предвидим по-дълъг преходен период е, за да има повече е, сигурност в отрасъла. Е, но общо взето подхода според мен е верния. И втория подход има. Ние искаме биогорива, да развием биогорива от второ поколение и това наистина тук вече става дума не за това да се засаждат конкретно растения за производство на такива биогорива, а да се използва от, като страничен продукт от остатъчни продукти от различни култури и дали трябва да въведем квота за тези е, биогрива от второ поколение. Колкото търговския аспект, е, тук вече аз се натъквам, виждам големи проблеми, защото с това законодателство ние ще е, предизвикаме внос особено за биогоривано първо и второ поколение. И когато погледна на, се огледам, виждам, че е, вече и днес е, внасяме от други държави, където има силно е, дотиране на производство на биогорива. Е, е, ако нямаме наистина законодателство с устойчиви критерии за такива горива, е, тогава всъщност ще стимулираме, ще улесним достъпа на внос на такива горива. В предложението на комисията имаме е, двойната е, е, проверка за използване на използвано олио. За гориво. Колкото до цените, трябва да кажем, че вносните Например, е, олиото, е, което се внася от е, картофи, от пърженето на картофи, е по-ефтино, отколкото нашите производства. Така че трябва да въведем една предпазна мрежа, за да стимулираме производството в Европа, за да няма изместване на площите е, за производство на хранителни е, продукти. Благодаря. Следва докладчика в сянка за НДП Лицбет Хостингер. Е, благодаря, господин председател. Благодаря на Берт Ланге и на докладчицата за становището и за свършената работа. Ние можем е, в тази комисия да се е, съгласим, че е, тези биогорива е, имат е, важна роля днес. Е, от една страна на фона на маси, все по-засилващата се зависимост от изкопаеми източници на енергия, ако си имат прити критериите за устойчивост, ако говорим за биогорива, трябва да имаме альтернатива. Единствената такава е тази. Е, сега въпросът, който си поставяме тук е, със сигурност по отношение подхода на комисията, е, че искаме да се движим по посока на биогорива. Е, но разбира се, също времено да сме по-малко зависими от трети държави. И да е, стимулираме е, растежа в Европа. Трябва да видим какво означава за европейските производители и е, това за европейските производители и за работните места, е, защото всъщност този е, сектор изиска милиарди инвестиции. Е, тук вече е, става дума и за регулиране и е, е, не трябва да пропускаме е, и този е, елемент, е, от, да изпускаме от е, внимание и този елемент. Е, дискусията по биогоривата, друг аспект на тази дискусия е, че и първото поколение е, горива е, е, произвеждат е, голямо количество е, белтъчини е, като страничен продукт, който се използва в скотовътството и наистина ние в Европа сме много зависими от вноса на храни, на фуражи а, така че този аспект също заслужава да бъде обсъден. Ако ние сега а, се върнем към производството от първо поколение, ще повлияем до голяма степен вноса от Южна Америка и други държави и тук се явява отново въпроса за устойчивостта. От една страна ограничаваме нашите европейски пазари, от друга страна сме нуждаем от тези фуражи и е, се е, питам дали е, това прехвърляне на тези фуражи е, през океана не е, се отразява по-зле на е, устойчивото развитие. Сега Така, вече има някои студии е, и примери за и лок факторите, които се класифицират за, във връзка с промените в земеползването, нови площи, които се посвещават, които се заделят за култури, от които се произвеждат биогорива тези фактори, цялата хипотеза за тези фактори някакси не пасва и аз мисля, че е, трябва да, е, имаме преди това, за да не е, възприемем погрешния подход. Всичко това създава емисии е, от е, е, парникови газове. Става дума и за инвестициите, за които вече говорих. Това също е нещо, което трябва да имаме предвид. Освен това, графика, сроковете, които се предлагат от комисията, са доста ограничителни, доста кратки и е, компаниите ще имат проблеми да се адаптират така бързо е, при е, второ и трето поколение биогорива. Мисля, че е, по същия начин трябва да се, се съгласим, е, че трябва да има енергийна ефективност, но е, това са основните елементи и съм сигурна, че ще можем да стигнем до споразумение. Thank you very much. Next shadow is Catherine Bearder from ALDE. Благодаря. Сега ALDE. Да, ще бъда съвсем кратка. Всъщност, на този етап няма какво да кажа. Благодаря ви. Следва Пол Мънфи от Гуе. Благодаря ви. Да, действително смятам, че Въпросът е важен. За нещастие екологосъобразните цели за 2020 година послужиха за стимул за технологии, които вреждат околната среда, в частност по отношение на технологията за производство на биогорива. Те са заложени в националните програми, чрез които се цели постигане на 20% по отношение на транспорта. И е ясно, че по-голяма част от държавите членки смятат да го постигнат чрез е, биогоривата, като значително се увеличава тяхното производство, а това от своя страна означава увеличаване на общите площи, които се използват за производство на култури за биогорива. През 2011 година проучването на Европейската комисия показа, че близо две трети, дори повече от е, ползите на преминаване към биогорива де-факто ще бъдат заличени поради прякото и непряко промяна в землеползването. Това е въпрос, с който трябва да се заемем. Европейската комисия в някаква степен се опитва да се справи с този проблем, но за сега мерките не са достатъчни. Имам въпрос към Европейската комисия всъщност. Защо непреките промени в землеползването не бяха включени към критериите за устойчивост? По този начин ще, ще да се разреши проблема от самото начало. На второ място, съгласен съм с прагът от 5 или 10% по отношение на а, транспорта, но не и за абсолютно ограничаване на площа, които се използват биогоривата, но като цяло всъщност трябва да се стремим към 0% използване на площи за посос на биогорива от 2020 или нататък И накрая, как е Европейската комисия смята да съчетае биогоривата, изменепознат с биогорива с изискването за устойчивост. Дали ще се основавате само на самодокладване, самоконтрол страна на публичността или вие ще правите някакви проверки? Благодаря ви. И накрая представител на НДП. Teljesen nyilvánvaló, hogy е, Благодаря ви. Няколко са целите на използването на биогоривата. Една от целите е да се намалят емисиите от въглероден диоксид, а друга цел е да се намали енергийната зависимост на Европа. Очевидно е, че това предложение не спомага за постигането на втората цел – защото ако погледнем потреблението на биогорива в Европа, за нещастие си даваме сметка, че, че, че използваме много повече дизелово гориво, отколкото би трябвало. Или казвам с други думи, налагани се да внасяме петрол, за да имаме достатъчно дизелово гориво. Въпреки това, горивото, което получаваме, чрез този процес на преработка се оказва прекомерно, имаме всъщност излишък и за това сме принудени да изнасяме това гориво към Съединените щати на много ниска цена. Ето защо, ако намалим производството на биодизел, както се предлага в предложението, то със сигурност нашата зависимост по отношение на горивата ще се увеличи. Вторият ми е коментар е свързан с непрякото промяне в земеползването като фактор. Изглежда, че тези фактори не могат да бъдат подкрепени с научни доказателства, в самия текст на предложението често се говори за прогнози или казано с други думи. Самите изготвители на предложението не са напълно убедени дали методологията, която са приложили е точна. Правилата, предложени в това предложение, могат да не вредят на международната търговия и в частност на вноса на биогорива в Европейския съюз. Ето защо това предложение няма да бъде посрещнато много положително. Имаше редица конференции, проведени в Европейския съюз и на тези мероприятия бразилските ни партньори заявиха, че проучват предложението в момента за да намерят начин да го атакуват в СТО. И аз смятам, че те ще намерят а, такива основания, защото ако погледнем разпоредбите на СТО, се оказва, че там няма а, разпоредби, които да позволяват приемането на подобни ограничения. И следващият ми коментар е свързан с а, биогривата от първо и второ поколение. Според мен е съвсем ясно, че тук се поставя въпросът дали говорим за биогорива от първо или второ поколение. Въпросът е дали можем да, намерим, да намалим емисиите от въглероден диоксид и до каква степен можем да ги намалим. Настоящото предложение не ни помага за постигане на тази цел, а всъщност навлизаме в една непозната територия, използвайки недоказани, неизпробвани методи, и за нещастие има много голяма опасност да се окажем задънена на улица, защото ще използваме като биогорива материали, които могат по-ефикасно да се използват за други цели. Така че няма смисъл, например, да произвеждаме биогорива от дървесина. Дървесина да се използва за отопление, например. Аз лично се отоплявам с дърва и постигам 95% енергийна ефективност. Но това равнище на ефективност 95% няма да бъде постигнато при производство на биогориво от дървосина. Ето защо няма смисъл. Не бива да подкрепяме подобни инициативи. Същото въжи и за сламата, например, както и за тора и за друг вид ам, материали, които са записани като потенциални биогорива от второ поколение. И четвъртият ми коментар. За нещастие, това предложение не насърчава транспорта, основаващ се на електрониката, въпреки че това може би ще бъде огромната разлика. В Съединените щати този вид транспорт се финансира с 2 е, милиарда долара. Така че нека наистина се замислим как можем да насърчим този вид транспорт. Те може значително да принесе за нашата ефективност. Някой от комисията иска да вземе думата? Моля, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за всички зададени въпроси. Както може би сте наясно, колегите от Генерална дирекция околна среда не можаха да се присъединят днес към нас, но ние ще им предадем техните вашите въпроси и те ще отговорят директно на всеки един от членовете на вашата комисия. По въпроса за критериите за устойчивост по отношение на биогоривата, разбира се, няма да няма как а, да се налагат ограничения в а, това отношение Европейското си, Европейски съюз може да прецени кои биогорива ще се включват в рамките на усилията за постигане на целите за намаляване на емисията от парникови газове. И това беше важно уточнение. Председателят, да, съгласен съм, това беше важно уточнение. Сега се връщаме отново на докладчика Бернт Ланги. Благодаря ви, ще бъда кратък по отношение на електрическите автомобили има друга директива, която се занимава с този въпрос, а това не е въпрос, пак свързан с биогоривата. Има предложение относно инфраструктурата за альтернативните превозни средства. Става въпрос за бензиностанциите за този вид, за станциите за зареждане на този вид автомобили. Разполагаме с съвместните изменения и едно нещо става ясно. Поставя се въпросът за биогоривата, които се внасят. Това е въпросът, който трябва да разгледаме отделно, тъй като не можем да се отнасяме с тези биогорива по различен начин от горивата, които ние самите произвеждаме. Тоест има и аспект на конкуренцията, който също трябва да бъде това Добре, благодаря ви. С това приключваме с тази точка от дневния ред. Ще разгледаме проекто доклада на 24-25 април или с другото ми казвам на следващото ни редовно заседание. Колеги, с радост мога да ви кажа, че стигнахме до последна точка от дневния ред, точка 17, колективно управление на авторските права и многотериториалните лицензии в употребата на музикални произведения. Става въпрос за законодателно досие. Водеща комисия по него е Комисията по юридически въпроси. Ние само даваме становището си и докладчик е Хелмут Шолц. Тъй като все пак има и въпроси свързани с международната търговия и международните права за, интелектуалната собственост. Хемо Чолц имате думата. Благодарим, господин председател. За нещата вече е много късно, а въпросът е доста е сложен, макар да не сме водеща комисия. Това е въпрос, който никога не сме обсъждали в нашата комисия всъщност. Ето защо смятам, че би било уместно да предвидим едно, един по задобочен дебат преди изготвянето на проекта доклада. Председателят, нека да приемем това за първоначален дебат. Господин Шолц, добре, радвам се, че представителите на комисията днес са тук. Ни обяснихме защо нашата комисия не толкова късно се включи в дебата, тъй като дебатът се води по този по това досие се води вече повече от година в водещата комисия. Ще засегна аспектите свързани с международната търговия. Първо, Държа да отбележа, че подходът е интересен и, аз се радвам, че има истински дебат по цялостният въпрос и че Европейската комисия всъщност се стреми да, да коригира директивата от 2005 година. Действително има необходимост колективното управление на авторските права да бъдат приспособени към, цифро, към цифровизацията. Ясно е, че интернет става все по-важен и международните аспекти се засилват, тъй като интернет не се вълнува от националните граници. Все по-често им се появяват продукти в цифров формат и за това условията за активно управление на авторските права трябва да бъдат приспособени възможностите, предоставени от интернет, имат аспекти, които интересуват и нашата комисия. И за ми казвам, не можем да се концентрираме само върху аспекта, който е свързан с международната търговия и да пренебрегнем всички, цялостният аспект, всички други аспекти, свързани с световният пазар и интернет. Интернет променя начинът по който се осъществява защитата на авторските права, тяхното прилагане и тяхното колективно управление. Имам два въпроса, всъщност въпроси от това две възможни гледни точки. Първата гледна точка, гледна точка на потребителите, трябва да се намери равновесие между интересите на носителите на авторските права, Организацията за реколективно управление на авторските права и потребителите. И на лицата, които като а, създатели на продукти, като автори, искат да разпространяват своите произведения в интернет, както и за хората, които искат да ги потребяват. Защото трябва да имаме много териториални лицензии, които да обхванат а, трансграничните транзакции. Тук се спирам главно на глава 3 и глава 4. Като докладчик предлагам всъщност да се съсредоточим в работата в рамките на нашата комисия, именно върху тези два дяла от предложението. Искам също така да бъда внимание на членовете на комисията, че няма общ трибунал за авторските права в Европейски съюз. Или казвам строго и думи, ние имаме различен подход и различна уредба свързана с авторските права в отделните държави членки. Другата възможна гледна точка е международната гледна точка. И тук трябва да сме изключително предпазливи, тъй като вече имаше предложение за създаване на съдилище с многотериториална юрисдикция, в което да се включат евентуално и съществуващите в, наш... в държавите членки организации за колективно управление на авторските права. За да гарантираме защита на правата на потребителите, трябва да им дадем възможност за достъп до широката гама на различните продукти, които са на разположение в държавите членки. Ето защо делът от подобрушението, е посветен на многотериториалните лицензии, е стъпка в правилната насока. Така, например, радиотелевизионните излъчващи компании имат различни подходи. Така, например, в скандинавските държави телевизионните канали имат различен подход в сравнение с телевизионните канали в основната част от континента. В това отношение искам да обърна вниманието ви на член 5, параграф 6, където има opt-in и opt-out клауза. И се повдига също така въпроса за доставчите на услуги извън Европейския съюз. Трябва също така да отбележа, че имаше вече преговори в Международната организация за правата върху интелектуалната собственост. Като знаете, това е една от международните организации, в рамките на която вече има сключено международно споразумение чрез което се насърчава осигуряването на техническа асистенция за развиващите се страни, за да могат и те да създадат организации за колективно управление на авторските права. Европейския съюз е пионер в тази област, така че ние сме един вид задължени да помогнем на трети страни в тази област. Трябва също така да се обърне внимание и на защитата на носителите на авторските права. Така, например, те могат да. Така, например, може да намалим срока за прекратяване на договора с дадена организация за колективно управление на авторските права от 6 на 3 месеца. Ясно е, че тази директива ще засегне различните заинтересовани страни но това няма как да се избегне от гледна точка на международния търговски аспект. И искам да се спра на още един елемент, който вече съм обсъждал с представители на заинтересованите страни, а именно, ако започнем преговори с Съединените щати по въпросите с правата върху интелектуална собственост, ще се окаже, че има много различна практика. В Съединените щати няма организации за колективно управление на авторските права. А, за нас е много важно да се гарантира съществуването на този вид организации, но в такъв случай ще се сблъскаме с практиката в Съединените щати, където има пряко ползване на лицензите. Така че това е аспект, който трябва да вземем предвид, а именно различните практики в Европейския съюз и в Съединените щати. Това са основните насоки, които ще залегнат в моят проект доклад. И като цяло най-общо ще се спра на най-важните аспекти на тази толкова съвременна, бих казал дори модерна тема, която е важна за Европейския парламент при работа по въпроси, свързани с организирането за колективните управления на авторските права. Председателят. Господин Шолц, опасявам се, че голяма част от аспектите, които вие споменахте, нямат много общо с международната търговия. А не искам да се излагаме на риск да навлезем в правомощията на водещата комисия по правни въпроси. Господин Фелнер е докладчик в сянка за НП. Благодаря ви, ще бъда кратък, но всъщност ще имам радиодебат с министър от Норвегия, посветен на днешният ни дебат от тази сутрин, всъщност, норвежският министър на сърското стопанство. Мисля, че е много интересно. Защо си аз говоря норвежки? А сега по конкретната тема, много от това, което чух, ми хареса. Аз съм голям любител на музиката и смятам, че това е едно прекрасно предложение на Европейската комисия. А освен, че е прекрасно, то е и много важно. Лично аз използвам Spotify и винаги съм се озадачавал как в Стокхолм мога да го ползвам, тук в Брюксел не мога, във Франция преди можех, сега не мога. Въобще много на цялата история. Така че се надявам с това предложение да имаме много добри правни възможности за опростяване на цялата тази процедура за бъдеще. Много се говори за културната различия и необходимостта да бъдат регламентирани. Подобно регламентиране обаче ще има въздействие върху международната търговия. Смятам, че има много начини да се зачита културното разнообразие, но не чрез лицензии. Защото ако се разгледат различните възможни методи, невероятно има по-успешни, но ми се струва, че лицензите са един от най-лошите варианти от гледна точка на СТО. А целта ни е да улесним а, достъпа до музикални произведения не само в Европейския съюз, но на световно равнище. Второ, ако разгледаме сега същата идея за едината точка за достъп, това е много важно да се осъществява и да функционира на международно равнище, на световно равнище. Тоест, трябва едина точно за достъп, едина точка за достъп не само за Европа, но на световно равнище. За съжаление, трябва да ви напусна, но ще из... но съм си оставил шпионин в залата и ще съм наясно с отговор на комисията и на всеки друг. We'll uh, not stay any longer and they are in their pretty right. Let having, uh... Благодаря ви. Благодаря и на преводачите, които ни отделиха още 10 минути. А сега продължаваме заседанието на английски. Мартин Прат Диабрел. Thank you, Mr. Chair, and thanks for uh, giving the floor to the Commission. And thank you for Mr. Schultz